All right. Now there are a couple of announcements. Започваме с няколко съобщения. И след това ще продължим с дневния ред, както е обявен. Трябва да ви уведомя, че поради драматичните събития в Киев, които, както знаете, вече имат собствена динамика и е много трудно да се разбере какви са първопричините. Та поради тези събития и след консултации с върховния представител, както и комисията, а и опозиционните лидери, от Киев. Господин Брок замина за Киев. Той иска да присъства утре на извънредното събрание на Украинската рада. Тогава ще се обсъди спорния закон, прият на 16. ти Комисарят Фуле също ще бъде в Киев до вечера, а върховният представител ще бъде там в сряда. Важно е да се разгледа и случващото се в южното съседство, по-конкретно Египет. Предстоят разисквания с службата за външна дейност. Ще обменим мнения. И накрая, но не и по значение, сред нас е посланника на Тунис. Искам да го приветствам с подписването на Конституцията, нещо, което се случи с нощи. Господин Бокикио също ще говори по тази тема. И тъй, името ви се произнася Букикио, Господин Букикио, както знаете, председателства Венецианската комисия. Добре дошли, господин Букикио. Господин Букикио ще говори за политическата ситуация в Тунис, ще се спре накратко и на случващото се в Турция, след това и няколко думи за Либия. Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа. Първо трябва да ви поздравя с датата на днешното заседание, на което ще говорим за Тунис мината година. Всъщност нощи се прие Конституцията, само четири въздържали се и вече имаме тази нова Конституция на Тунис. Президентът на Тунис направи изявление тази сутрин, тъй като самото официално подписване започна в 11 часа сутринта. Аз бях поканен, но предпочетох да говоря пред вашата комисия. Господин Мазуки говори за този символ на националното единство. Президентът в изявлението си също говори е, за тази кулминация на авангардния опит на Тунис. Нещо, което е успех както за страната, така и изобщо за демокрацията. Много се радвам, на това, което се случва в Тунис. Нека ви напомня, че през март 2011 година аз посетих Тунис след революцията. Това беше първото посещение след революцията. Присъстваха представители на медиите и много други изявени личности. Господин Бузек не е в залата днес, но той също присъства там. Проведе се обяд за дипломатическия корпус в Тунис. Аз присъствах и там. И някъде по средата на проявата се обърнаха към присъстващите и ги помолиха да оценят демократизацията на Тунис, да й дадат някаква оценка. Аз трябваше да дам оценка първи. Трябва да кажа, че се чувствах голям оптимист след проведените консултации и казах давам 7 от 10. Последваха всички други посланици, но техните оценки бяха между 1 и 5 от 10. Аз вече нямаше как да се върна назад и реших, че може би съм се оказал прекален оптимист, но ето днес съм доволен, защото виждам, че оптимизмът е бил оправдан. Ето и посланникът е тук и го поздравявам като представител на тунизийския народ. Конституцията е приета днес, като за да бъде съставена, трябваше да се учреди и специално народно събрание, като се стъпи върху опита и проекта на комисията Белжафар. Принципно имаше и много широко обществено допитване – освен това и прецизиране от юридическа гледна точка. Мисля, че започна и много активен обмен на мнения. Бяхме включени и ние представителите на Венецианската комисия. В крайна сметка, процедурата доведе до много сериозен напредък 2011-2012 година се провеждаха редовни срещи с Венецианската комисия, както и съответната комисия от учредителното събрание. Тогава още говорихме за шарията като източник на правото, за смъртното наказание, за допълняемостта при жените, за криминализирането на опитите за нормализиране на отношенията с Израел и така нататък. 2013 година, след множество проведени идеологически и прагматични дебати, всички тези концепции отпаднаха. И всъщност през юли 2013 година, след изявлението на господин Бежахар от юни, получихме официалното становище на учредителното събрание, че има вече проект за Конституция. Това становище беше разгледано от членовете на учредителното събрание и едно убедително мнозинство направи своите препоръки, които бяха взети под внимание. Мисля, че тази нова конституция наистина принадлежи на народа на Тунис, защото е, в една конституция не може да се говори иначе за основните права на човека. Конституцията дава на хората чувството, че принадлежат И това е изходния принцип. Това не е някаква патерица в случая. Мисля, че в новия текст наистина бяха отразени надеждите, както и компромисите, искани от тунизийския народ в наши дни. Това е и сериозен ангажимент. Що се отнася до времето необходимо за развитието на новата инициатива. Знаем, че трябваха три години, това е доста дълъг период. Но също така имаше и някои закъснения, както си спомняте. Доста от сроковете не бяха изпълнени. Но не веднъж съм имал възможността да кажа, че най-важното е да се направи конституция, но освен това конституцията трябва да е добра и затова ще е необходимо толкова време, колкото стигне. В крайна сметка, наистина три години е твърде дълъг период, но очевидно това е било необходимото време. Така или иначе, Учредителното събрание не работи само по тази единствена задача, то трябваше да се занимава и с множество други теми. В крайна сметка, обаче се реши, че това е основната задача и тя трябва да се изпълни въпреки закъсненията. Имаше и още нещо – политическия блокаж, трагичните атентати, които се случиха междувременно. Това също забави работата. Нека кажа няколко думи и по съдържанието на Конституцията. Така или иначе по проекта се работеше до последния момент, до снощи. И може би и аз не съм запознат напълно с окончателния текст, но знам основното. На първо място говорим за светска държава, която се основава върху гражданството, върху волята на народа, върху правата на човека. И ислямът е религията на Тунис, съгласно Конституцията – Учредителното събрание реши обаче, че в крайна сметка ще отпадне формулата, която фаворизира исляма и сега имаме текст, който е в полза на светската държава, нещо, което ми се струва добро. Имаме също така висока степен на защита на основните права на човека, включително и свобода на сдружаване, свобода на словото, Венецианската комисия е на мнение, че всички ограничения на основните права на човека трябва наистина да бъдат премахнати в демократичните общества и тук се постигна много добър напредък. Освен това не се прави никаква разлика между мъжете и жените. Държавата е гарант и на представителността на жените в избраното народно събрание има равни права на мъжете и жените, макар че има формулировка, която до някъде може би е ограничителна, но тя не е кой знае колко съществена. А именно Казва се, че има равни възможности с оглед на различните отговорности на мъжете и жените. Но така или иначе основното равенство е гарантиране. Гарантирано. Свободата на вероисповеданието също е гарантирана. Не толкова като индивидуално право, колкото като право гарантирано от държавата. Режимът е полупрезидентски, с мандат на президента от 5 години, така както и на парламента. Нещо, което е добро, за да не се стигне до авторитарна власт. Освен това, президентът се отчита пред парламента. Същевременно Президентът има много важни правомощия, той представлява държавата в чужбина, занимава се с националната сигурност. Има обаче и Конституционен съд, предвиден по Конституцията. Той те първа ще се учреди. Конституционен съд, който е безпристрастен, независим и би трябвало да решава случаите на възможно стълкновение между правомощията на президента и на парламента. Освен това, Конституцията включва принципите за неутралност и почтеност на съдиите. Нещо друго, въвежда се съдебен съвет – със състав, който отразява националното разпределение. Мисля, че тук може да се добави обаче още нещо. Е, би трябвало новия парламент на Тунис да започне работа по задълбочаване на реформата в съдебната система. Работата тук не е доведена до край. Така или иначе, тези текстове ще бъдат подготвени и изпълнени. Бъдещите избори ще трябва да се проведат в рамките на 4 месеца след влизането в сила на Конституцията. Мисля, че това означава началото на есента, нещо, което е доста добре. А председателя на партията Ханучи вече обяви, че би искал изборите да се проведат между месеците юни и октомври. Мисля, че и другите политици са на същото мнение и можем да очакваме провеждането на изборите сравнително скоро. Избирателният закон, беше казано тази сутрин, ще бъде изготвен през следващите 6 седмици. Нещо, което не е много реалистично, но така или иначе вече има доста проекти и може да се работи достатъчно бързо. И освен това, Централната избирателна комисия също беше съставена с 9 члена, които вече са избрани. Господин Бен Джафар в края на изявлението си също така каза, че тук работата не е приключена, ще трябва обаче да се затвърди демократичния принцип. Приоритетът е економиката, отварянето на пазара – Необходимо е също така и да се води битка за бъдещето на Туни за демократичната образованост. Това е господин председател, ние подкрепяме тунизийския модел и мисля, че той трябва да служи за пример и в други страни. Благодаря ви. Мога да продължа и по-нататък, ако желаете, относно Либия. Бях в Триполи 7 до 9 януари. Ситуацията там е тревожна. Либийския конгрес не се радва на доверието на населението. Господин Зайдан също не се радва на доверие и подкрепа. Така че ми се струва, че там има доста голяма нестабилност. По време на посещението ми в Конгреса обсъдихме три въпроса. Първо, дали Конгресът трябва да завърши своя мандат на 7 февруари, нещо, което не е залегнал в никакви конституционални текстове или в декларацията, но очевидно има някакво забавяне заради изпълнението на различни задачи. Никъде обаче не пише, че функциите се преустановяват на 7 февруари. До сега нито една политическа сила не се е присъединила към необходимите 120 гласа. Би трябвало да се състави конституционна комисия, да се изберат 60 члена. Тази процедура вече е завършена. Имам предвид избора на 60 члена и би трябвало, ако няма промяна, втората половина на февруари да се продължи напред. Нещо, което е насърчително. В този случай е, комисията ще има много по-ограничени правомощия от учредителното събрание в Туни, защото основната задача на това събрание беше Конституцията, но ние ще й помагаме. Има проблем с младсинствата, туарегите и други и би трябвало бъдещата конституция да признае техните официални езици. Надявам се този проблем да бъде разрешен в бъдеще. Има обаче и други права на младсинствата, които са много по-важни, като това на образование, на здравеопазване, на собствената култура. Така или иначе, аз заявих, че ние трябва да бъдем гаранта за зачитането на правата на младсинствата в Либия. Надявам се да имаме положително развитие. За Турция има положителни новини. Всички се притеснявахме от насоката предприета от сегашното правителство, особено закона за съдиите и прокурорите, който беше прият наскоро. Знаете какъв беше конституционния пакет от 2010 година. Тогава Венецианската комисия беше доволна от постигнатия напредък. Беше създаден съвет на магистратите. Той не беше съвършен, но това беше положителна стъпка. Тогава и до преди няколко седмици министърът на правосъдието обаче не си свърши работата. Той е присъства на заседанията на този съвет само веднъж. Затова беше предложена реформа, която отива много по-далеч. Съгласно тази реформа, министърът на правосъдието получава много по-големи правомощия – Председателят на Националното събрание в Турция заяви преди няколко дни, че обсъждането по този въпрос относно съдиите и прокурорите се прекратява. От друга страна, той предприе ангажимента да разговаря с опозицията за една дългосрочна реформа. Ще видим какво ще се случи в бъдеще. За сега опасността е избегната. Благодаря ви. And I would say, you know, that uh, we have a lot of Бих казал, че получихме доста информация и то информация, която е напълно актуална. Тъй като трябва да приключим точно в 4 часа, бих приканил всички оратори да се придържат в рамките на една минута и половина. Започваме с господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Благодаря за положените усилия в рамките на Венецианската комисия и то не само когато става въпрос за страните на арабската пролет, но и за Украина. Знам, че работите активно и по този въпрос. Бихте ли спряли часовника ми, господин председател? И така, още веднъж просто искам да ви благодаря за работата не само в страните от Северна Африка, но и в други страни, където има преход. Благодаря ви за работата в Украина. Мисля, че справо казахте, че тунизийската конституция е нещо много важно. Резултата е положителен, макар че имаше много трудности. Вероятно ще има избори тази година. Искам да разбера как изглежда пътната карта по отношение на изборите. Как ще се организират те? Имате ли някаква представа за това кога могат да се проведат те? Има ли краен срок? Чухме и за това, което се случва в Либия. Бих искал да разбера какво смятате с оглед на дългогодишния ви опит по отношение на Конституцията на Египет, която се прие неотдавна. Мислите ли, че има напредък в това отношение? спрямо предишни конституционни текстове. Вие имате много голям опит, наблюдавате различни страни, виждате различни позиции. Ще е интересно да чуем вашата позиция. Благодаря. Госпожа Гомеш, една минута и половина. Благодаря. Много се радвам, че сте тук, господин Бокикио. Благодаря ви за добрите новини. Бих ви помолила да ни дадете малко повече информация за съществените аспекти на тунизийската конституция. По-конкретно. Какви са текстовете свързани с ролята на ширията, тъй като това е много чувствителна тема не само в Тунис, но и в други страни. Искам да разбера какво решение са избрали в Тунис. Освен това, смятате ли, че сега ще се укрепи независимостта на съдебната система, тъй като това беше много важен въпрос. И накрая, от това, което чета, разбирам по отношение на международните конвенции, текста на Конституцията май не е особено приемлив. Казва се, Зачитат се в случай, че не противоречат на Конституцията. Това може да е опасен прецедент. Както и вие казахте, аз мисля, че има сериозно положително развитие в Тунис. По отношение на Либия, и аз съм много разтревожена. Бях там през е, декември, през ноември по-скоро. Има проблем с сигурността. По отношение на Турция и този закон, който не се прие относно заплахите. Бихте ли казали няколко думи и какво смятате като цяло по отношение на независимостта на съдебната система в Турция? Благодаря, господин Дав. Добър ден. Искам да благодаря на господин Букикио. С удоволствие отбелязваме, че в Турция се прекрати работата по приемането на този закон, свързан с съдиите и прокурорите. Не се заблуждавайте обаче. Никой не трябва да се заблуждава. Турция е изправена пред много сериозна криза на държавността. Тя почти наруши критериите от Копенхаген. Тъй като Турция просто не осъзнава какво представлява принципа на разделение на властите. И не разбира, че не е възможно да се нарушават тези критерии. Премиера Ердоган беше в Брюксел миналата седмица и говори не толкова категорично, ако сравним с онова, което е правил в миналото. Използва по-меки думи, в същото време обаче той уволни и продължава да уволнява прокурори и съдии в Турция. И го прави категорично. Смятате ли, че господин Чечек е готов да сътрудничи на Венецианската комисия с цел да се подобри проекто закона. Благодаря. Госпожа Бенарапато. Е. Благодаря, господин председател. Преди всичко, както колегите, аз искам да ви приветствам за добре свършената работа, както и в Тунис. Работата по Конституция бе трудна, но бележи успех и аз поздравявам тунизийския народ за разумното е и смело поведение. Интересуваме Ливия от няколко въпроса. Първо, гражданските права в новата тунизийска конституция, уреден ли е въпроса за гражданските права? Това е важен въпрос, като гледаме какво и как стават нещата, как се възползват някои интегристски партии от социалните въпроси. Мисля, че е важно те да бъдат уредени в Конституцията. Казахте, че господин Бенджафар говори за отваряне на пазара. Дали Тунис предвижда същото както в Европа, т.е. либерално-економическа политика. Е, и трето, по въпроса за Съюза в Магреб. Зная, че господин Мерзуки говори за такъв съюз, защото Марокко и Алжир са важни играчи в тази сфера, а за Алжир 2014 година е много важна предвид президентските избори. Каква е възможността според вас за интеграция предвид ситуацията? Благодаря. Господин Галер, който беше основен наблюдател в Тунис. Да. Благодаря, господин председател. Именно в това си качество искам изрично да изразя своята радост и облегчение от факта, че се стига до успешен край Признавам, че през последните месеци на моменти имах усещането, че целият процес може да излезе от релси, но е, от една страна имаме победа на разума и струва ми се днешния резултат е изцяло положителен за тунизийския народ. Поздравявам го! Мисля обаче също така, че заслужаваме и ние известно, известни поздравления. Представляваното от вас Венецианска комисия допринесе много Европа въобще. Има своя принос. Благодаря ви за свършената работа и не само за това, което правите в тази област. Е, създадохме пилотен комитет, който обедини целия, цялата общност на донорите, така че да може да се подкрепи финансово процеса. Тяхната работа не бива да се забрави и под оценява. Искам да ви попитам е, предвид е, бързия напредък към следващите избори. Имате ли усещането, че подготовката на избирателната комисия ИЗИ вече е достатъчно напреднала? Дали комисията ще бъде в състояние да спази предвидените срокове? И освен това, политическия консенсус, който не, не бе отразен в Великото Народно събрание. Дали смятате, че този процес ще се задълбочи и затвърди? Благодаря, госпожа Декайзер. Мерси, месье. Благодаря, господин председател. Е, господин Букикио, благодаря за вашето изказване. Факт е, че новината, която ни носите от Тунис, е, е наистина много оптимистична. Всички новини, това е страната, която за първа започна арабската пролет и се надигна много неща. Не бяха постигнати и все пак в Тунис. Аз си спомням, че в участие, при участието на, по време на Великото народно събрание имаше наистина революционен дух в дебатите като се има предвид различните страни представени в дискусията сега. Не всички страни успяха да постигнат това, но доколко и след като Морси излезе със своя проект за Конституция и виждаме в момента вече доста ясно, че този проект на Конституция няма да бъде в пълно съответствие с демокрацията демократичните стандарти. Аз бих очаквала от господин еврокомисара Фюле да проведе истински дебат с гражданското общество, с НПО и да се каже ясно до каква степен а, не е по постигнат желания резултат, но все пак мисля, че трябва да се подскаже какво мислим ние и че Европейския съюз а, би могъл да, да каже своята дума. Какво смятате, че можем да направим? Ние смятате ли, че международната общност е достатъчно ясно? Защото в Египет видяхме какво стана. Каква е нашата стъпка, нашия поход към свободата, така да се каже? Какво смятате, че можем да направим ние по този въпрос? Много благодаря, господин Кирилов. Thank you, благодаря, господин председател. Извинявам се, че малко закъснях, така че моят въпрос може би е бил засегнат, но проявявам интерес по отношение на Турция. Какво смятате, господин Букикио, във връзка с изключително силното въздействие на движението Гюлен? Особено по отношение на правосъдната система – в миналото сме ставали свидетели на нещо като непостоянен консенсус между официалните власти и това движение по отношение на ролята на армията. Което можеше да се разглежда като нещо положително. От тук нататък обаче, естествено, че последните събития показват, че може и да има положителна тенденция. Какво ще стане обаче с ролята на това движение и с него въобще? По отношение на вашата роля в Венецианската комисия, трябва да кажа, че тя е изключително важна допринасяте за видимостта на това, което прави съвета на Европа и като цяло работите за постигане на правилните, на точните резултати. Така че благодаря ви за това, че сте тук. Е. Благодаря, госпожи и господа, за всички поставени въпроси. Ще ги групирам, може би, в моя отговор. Що се отнася до избирателния процес. Член 148 алинея 3, мисля, от новата конституция предвижда 4 месеца за провеждане на парламентарни избори. Поправя се оратора не по-рано от 4 месеца, т.е. трябва да се изчака минимум 4 месеца за подготовка. Така че аз мисля, че ако продължаваме, ако продължават в този дух на национално единство, на отговорно поведение на политическите сили, на консенсус, защото наистина е постигнат определено ниво на с, с, солидарност на силите, може да се очаква през есента или във всеки случай преди края на годината да се проведат избори, което е важно, защото това е последният фактор за стабилност на страната. Нови избори, нов парламент, нов президент, избрани на базата на новата конституция. Лисиев, знаете, господин Галер. Това е един орган, който работи много добре, по време на първите избори Централната избирателна комисия. Можем да очакваме, че и сега ще свършат добра работа. И тъй като разчитат на сътрудничество с политическите сили за добра подготовка на избирателния процес и провеждане в разумна атмосфера. Вече казах, има няколко проекта договора за проекта за договора за избирателните права. Не смятам, че 6 седмици наистина са достатъчни, за да се изготви и приеме нов текст, но вярвам също така, че един нов избирателен закон ще се създаде много скоро в Тунис. Говорихме за шарията. Е, в Конституцията шарията не се споменава. Сега, нека не е, демонизираме е, шарията, може да се тълкува е, религиозно и така нататък и в Египет има едно относително либерално тактуване на шарията, но тунезийците отиват по-нататък. Значи шарията не е източник на правни разпоредби, което е един сериозен напредък. Относно правосъдието. Както вече казах, това беше проблем в Тунис. В Конституцията, в Конституцията са заложени основите, но реформата на съдебната, съдебната реформа трябва да бъде наистина приоритет. Трябва да има подготовка, обучение подготовка на съдиите, договори за закони за прилагане, т.е. подзаконови актове и така нататък. Така че мисля, че ще се работи и сериозно по този въпрос, да се надяваме на добър резултат. За Съюза на Магреб прощавайте госпожо, не съм много добре запознат с тази форма на сдружаване, не мога да отговоря на въпроса ви. Но доколкото Бен Жафар говори за отваряне на пазарите, мисля, че това негово изказване е, трябва да се разбира, че трябва да се върнат инвеститорите, които избягаха е, по време на революцията. Тунис пострада от е, самата революция е, с 500 е, хиляди бежанци от Либия и самите економически затруднения. Това, че инвеститорите се върнаха в Европа. Тоест, много от инвеститорите започват да се връщат и предвид възстановената стабилност, бизнесът може да се върне в Туниза за да намали безработицата, която е много сериозна. Що се отнася до Египет? На въпросите ви за Египет. Е, нашата комисия е, не е разгледала новата конституция, приета с референдум в Египет. Е, имахме известни контакти. Конституцията не е добра. Има известен прогрес, например, в сравнение с, възприето прието по, и постигнато по време на господин Морси. Но в крайна сметка много политически сили бойкотираха новата конституция, е, защото имаше такива, които не желаеха да сътрудничат с групата на 50-те, да речем, които разработиха новата конституция. Така че имаме още да чакаме резултати. Какво може да направи международната общност? Уместен въпрос. Ние действаме, ето виждате в Украина, в Турция, в Тунис, в Либия. Ние при, присъстваме активно също и в Египет. Понякога, според мен, аз все пак не съм политик, понякога действията са свързани с сила, понякога не толкова с сила, с повече гъвкавост. Заслужава си да отбележим, че в Южен Кавказ, в Либия е, имаше по-активна реакция. Понякога реакцията е как да кажа, продиктувана от други интереси, но в Египет международната общност до някъде беше със свързани ръце, защото веднага след революцията на египетския народ беше изцяло, като цяло против международното присъствие. Не винаги е лесно да се действа, но бих казал, че благодарение на действията на специалния пратеник е, на Съюза Ламбинидис в Египет, той успя да а, убеди президента да а, и се обърне към Венецианската комисия във връзка с закона за публичните събрания и демонстрации. Така че е, тук бе направена стъпка, но за съжаление преди приемането на закона, в съответствие с нашите препоръки, господин Морси бе свален, така че е, трябва да се работи отново от нула. Така че ние не можем като Венецианска комисия да налагаме своето мнение и своето присъствие, но нашите партньори, Европейския съюз и така нататък могат да ни помогнат да насърчим, да насърчат тези държави да споделят с нас свой опит, положителен или отрицателен, постигнат ам, през последните години, включително в източноевропейските страни след падането на Берлинската стена. Турция. Господин Дав, положението е сериозно. Аз може би, както вие, вие изразихте оптимизъм за Турция, аз смятам, че това е криза, която е моментна. Изчаквам следващите избори, вече има местни избори, които ще видим как ще продължи развитието в политиката. Е, е, има понякога така признаци за отрицателно, разпространени отрицателни явления в Турция, в обществото, в политиката. За съжаление, нашите общи усилия за преразглеждане на Конституцията не доведоха до резултат. Това е за момента. Не мисля, че след като правителството каза неодавна, че обсъждане дискусиите с опозицията за по-задълбочени реформи е, е, в известен смисъл беше ход свързане за запазване на имиджа и гордостта. Но аз мисля, госпожи и господа, че международната общност можеше да направи повече, защото председателя на Европейската комисия Барозо, господин Ван Ромпой, но не само а, на европейско ниво, но и на европейско ниво. А, дори а, председателя Абдуадул каза, че съответствието с демократичните стандарти е от решаващо значение. Е, трябва ние, международните организации и формирования, като Венецианската комисия, трябва да присъстват категорично в тези процеси. Тоест, ние сме в положението на арбитър, но все пак има вътрешни сили в Турция, е, дори в самата партия, която които се обявяват за демократични стандарти, за повече демокрация. Нашия нов партньор, вашия комитет и нашата комисия Чучулглу, който беше председател на, на, на едно от формированията на съвета на Европа и който категорично участвал нееднократно в наши заседания, може да наложи и да се пребори за европейските стандарти. А, мисля, че не, не успях да отговоря на всички въпроси, но предвид краткото време, господин председател, мисля, че трябва да спра до тук. Госпожа Бенарато, благодаря ви. Бих искала да чуя отговор на моя въпрос за социалните права и социалната защита. Това беше нещо важно и включили се текст по социалните права. Да, извинете ме, госпожа Бенарато. Всички тези права са гарантирани съгласно Конституцията. Освен това се гарантират синдикалните права, правото на труд и правото на достоен труд. Мисля, че това е нещо важно като постижение в социалната сфера. Yes, uh, we also have a request. И комисията би искала да се изкаже накратко бих дал думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Искам в началото да поздравя тунизийския народ за новата конституция. Искам да кажа, че е много важно да има такава нова конституция. Тя ще е за пример на всички страни от арабската пролет и би трябвало от Турция да предприеме реформи, за да не се стигне до искания за нова конституция. Искам да кажа, че комисията е изпратила две писма до турското правителство. Две писма, които са в медиите, а ние изпратихме всъщност три писма. Правим в тях препоръки към съдебната система, към Върховния съвет, е, Върховния съдебен съвет. Казваме, че поставянето на съдебната система под шапката на вътрешното министерство нарушава принципа на разделение на властите, независимостта, обективността на съдебната система. Премьер Ердоган Впоследствие каза, че няма да продължава с тази своя политика. Нека да кажа, че комисията има ясен мандат от съвета за да преговаря по отношение на реформите в Турция. Искаме този мандат да бъде осъществен в пълна степен. На второ място комисията ще поиска обяснения за този проект закон и ще поиска той да бъде отчасти или напълно оттеглен. Искаме да разберем, освен това, при какви условия това законодателство може да бъде премахнато. На трето място планираме да засилим сътрудничеството с Турция в областта на върховенството на закона и глава 23 най-добре ще е да се отвори тази глава, но ако това не стане, комисията ще подсили работата на работната група по член 23. Очакваме Турция да защитава принципа на върховенството на закона и всички инструменти свързани с него. Не може да има заобиколни пътища тук. В заключение искам да кажа няколко думи изпълнени с оптимизъм. След 12 години на реформи в Турция вече имаме доверие в а, турската държава, в а, системата на, на, на, на държавата. И ако правителството продължи да оказва доверие на някои новосъздадени структури, и ако демократичните институции продължат да вършат своята работа без да им се пречи и без да се въвежда законодателство с задна дата, всичко това ще е много добре. Благодаря. Искате ли да кажете нещо, господин Букикио? Нека само да кажа, че съм напълно съгласен с вас, госпожо. И ние следим отблизо какво се случва в Турция. Аз самия направих изказване по отношение на този проекто закон и обърнах внимание на това, което каза Абдула Гил съвсем наскоро а именно зачитането на международните стандарти. Нека да добавя още нещо. Няколко дни, преди няколко дни, Гил каза, че ще има оценка и от Конституционния съд. И ако това се случи, и ако в крайна сметка продължи работата по този проект закон, макар че не мисля, че това ще стане, защото за момента е ясно, че проекта ще бъде оттеглен, така или иначе ще чуем и оценката на Конституционния съд на Турция. Благодаря. Благодаря господин Букикио, казва председателя. Желая ви да продължите работата си успешно и да давате ценна информация за това как трябва да се пишат конституции или как трябва да се променят те. Благодаря ви. Okay. И така, уважаеми приятели, нека да продължим работа. Извинявам се, че прекъсвам разговорите ви. Време е за гласуване. Ще гласуваме по предложението за резолюция относно ратификация на договора за търговия с оръжие. Докладчик е Арно Данжан. Госпожа Гомеш иска да каже няколко думи. Искате ли да кажете нещо, госпожо Гомеш? Вие сте докладчик Сянка. Искам да благодаря на нашия докладчик за положените усилия, но има нещо, което трябва да повдигна като въпрос. Мисля, че имаме е, благословията на докладчика. Става въпрос за моето изменение по параграф 19. Ще гласуваме по предложението на Инта. Има едно позоваване не само към комисията, но и към СВД службата за външна дейност. Когато става въпрос за нашите препоръки във връзка с договор за търговия с оръжие. Тук не става въпрос само за комисията. Засягат се външните работи като цяло, засягат се усилията на външни министри, на външни министерства, на Министерства на отбраната понякога, на Министерства на вътрешните работа. Понякога се засягат даже и институции, които са е, абсолютно е, не, несъвместими е, новосъздадени институции. Мисля, че трябва да включим СВД, докладчика. Благодаря ви, аз съм напълно съгласен с Ана. Наистина трябва да се огледат текстовете, но в конкретния член и на други места трябва да добавим и СВД. Нямам никакви възражения. So, um... И така. Всички сте готови. Започваме с изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Номер 7 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Номер 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 10. За против, въздържали се. Ще направим проверка. Номер 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на 13-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За, против, въздържали се, проверка. По 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да започнем ли отново? Добре, нека да започнем отново. Начало на гласуването по 15. то Край на гласуването. Приема се. 16 то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 17 то изменение. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 17-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 18. то За, против, въздържали се, приема се. 20. За, против, въздържали се, Нека да направим проверка. По 20-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Мнозинството е същото. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Двадесет трето. За, против, въздържали се. Проверка. Проверка по 23-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Някой е успял да мобилизира своите хора по-добре. 24-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25-то. За. Против въздържали се, приема се. 27. За, против, въздържали се, приема се. 28. За, против, ще направим проверка. 28 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. 19 на 15. 29 за, против, въздържали се. Мисля, че мнозинството е също, така че се приема. 32. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 33. Добре, ще направим проверка по 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 33-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 34-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 36-то за. Против въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Инта Джей за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по Инта Джей. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Ще трябва да проверим. 38 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Номер 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. И сега отиваме на окончателното гласуване по електронен път, начало на гласуването. Край на гласуването. Поздравления, имаме положителен резултат. Бих помолил колегите, които напускат залата, да го направят бързичко, за да продължим с разискванията. Please. Please, the colleagues who... Ако обичате, ще помоля колегите, които желаят да продължат разговорите си, да го направят пред залата, защото сега преминаваме към точката за Саудитска Арабия, отношенията на Саудитска Арабия с Европейския съюз, ролята в Близкия изток и Северна Африка на тази страна. Давам думата на докладчика госпожа Ана Гомеш. Заповядайте, Ана. Благодаря ви. Искам да благодаря и на всички колеги, както и на докладчиците в Сянка. Вече се срещнахме, работим по компромисите и аз съм уверена, че ще стигнем до необходимите компромиси на време. Утре ни предстои още едно заседание. Благодаря много е, за приноса на колегите. Докладът е важен, разбира се, не само защото парламентът за първи път пише доклад за Саудитска Арабия. Важен е, защото Саудитска Арабия има своята роля в света, не само чрез отношенията си с Европейския съюз. Саудитска Арабия е много важна и за целия регион. Наистина, ние може да се различаваме в своето тълкуване за това, как се развиват отношенията с Саудитска Арабия, но трябва да се запитаме също така, ние успяваме ли да се борим с тероризма както трябва? Това е общата ни цел. Много е важно да се стремим да се запази върховенството на закона, що се отнася до зачитането на правата на човека, то знаем, че Саудитска Арабия подхожда към този въпрос по много различен начин. Ако говорим е, за всеобщи стойности, трябва просто да отчетем, че Саудитска Арабия е страна по множество международни договори. Но така или иначе динамиката в Саудитска Арабия се променя и ролята на жените в това отношение е много важна. Често говорим за жените там по-скоро като жертви. На тях им се отказват някои от основните човешки права. Но за мен има нещо много интересно и когато работих по този доклад, видях, че жените в Саудитска Арабия имат много важна роля. Те се борят за правата си и за промяна на цялото общество. Това е така, тъй като имат възможността да се образоват, да се квалифицират и то на високо ниво, и е вярно, че са малко тези, които успяват да приложат на практика наученото и да се включат на пазара на труда, но така или иначе те водят своята борба. Нещо много важно. Имайте предвид, че Саудитска Арабия има едни от най-активните участници в Твитър, например много показателен факт. Ето виждаме, че очевидно мрежата на Twitter дава възможност на хора, които иначе не могат пълноценно да участват в разискванията на обществото, да го правят чрез Twitter. А не могат да го направят в обществото, защото това е едно доста консервативно общество. Та наистина може да има различия в нашето тълкуване, но ние работим конструктивно и е, смятаме, че жените имат положителна роля. Освен това, не можем да загърбим ролята на Саудитска Арабия в конференцията за Сирия по настоящем, например, и други инициативи, а отношенията между Саудитска Арабия и Иран, както и между самите граждани на Саудитска Арабия – са също много важни. Всъщност, само няколко дни преди бе да бъде постигнато споразумението с Иран в формат 3 плюс 3, беше изразено много негативно отношение от страна на някои представители на Саудитска Арабия – Запознах се и с написаното от член на кралското семейство, който твърдеше, Еми, след като е, Запада подкрепя ядрената програма на Иран, то нека сега пък ние се обърнем към Пакистан и без друго ние им платихме ядрената програма. Както виждате, доста негативна позиция. Аз се опитах да се свържа с хора, които познавам Саудитска Арабия и те ми казаха, че това не е общото мнение, но така или иначе го има и дано то да не наделее. Нещо друго, което ми направи впечатление. Дори някои от членовете на кралското семейство вече говорят за важната роля на жените в саудитското общество. Същевременно се казва, че едва ли не страната е била в плен на фундаменталистите. Така ни го обясни поне министъра на петрола. Опитвам се да кажа, че посланието на Европейския парламент чрез този доклад ще бъде наистина важно. Има и някои обезпокоителни тенденции. Току-що получих някои допълнителни новини. Те потвърждават факта, че активисти, които се борят за човешките права, са в затвора. Задържането им продължава. Ние не искаме това да е последицата от нашите отношения с Саудитска Арабия. Мога да говоря и още, но може би е важно да чуем и колегите, които участват в съставянето на доклада. Така или иначе е ясно, че този доклад разглежда Саудитска Арабия в контекста и на целия регион. Много деликатна тема, Знаем, че Саудитска Арабия е зад Иран и конфликта в Сирия. Това е война, която се води в съседство. И ако Сирия стигне до демократично управление, едва ли Арабия ще иска точно това, но нека да дам думата и на колегите. Много ви благодаря. Госпожа Янако. Благодаря ви, господин председател. Наистина, това е първия ни доклад относно Саудитска Арабия, нещо много важно като тема в геополитически и економически контекст, да не говорим за политическото съдържание. Всички знаем каква е ситуацията – що се отнася до правата на човека. Ние се опитваме, разбира се, да окажем подкрепа и помощ в това отношение, но го има и големия проблем с положението на жените, които до голяма степен са собственост на мъжката част от населението. Техните свободи са ограничени – и именно за това жените не могат да участват пълноценно в обществото. Разбира се, има известен напредък. Ще ви напомня за 30-те жени в Шурата или Саудитския парламент. Освен това, вече жените могат да гласуват и да бъдат избирани в местните избори това отношение съм съгласна с госпожа Гомеш, но така или иначе аз съм съгласна и с това, което тя каза за фундаменталистските тенденции, нещо много силно изразено в Саудитска Арабия. Е, потъпкват се всички други религиозни мъцинства, не само християните, но и турските ислямски мълцинства. До голяма степен това заплашва и сигурността в региона, заради връзките с Запада. Мисля, че регионалните конфликти трябва да се решават по мирен път. Това въжи и за Сирия, и за останалите страни в региона. Знаем, че не можем да се надяваме на бързи или лесни промени, тъй като има доста голяма обремененост от миналото. Освен това, трябва да имаме предвид, че религията в тази страна е част от политическата система. Нещо, което на нас може би не ни се харесва, защото не одобряваме взаимозависимостта между религията и политиката. Така или иначе, обаче, тази връзка е много силно изразена в региона. А по конкретния доклад разговаряхме с докладчика. Нашата политическа група има доста предложения за изменения, като поставяме акцента и върху положителните промени, за да насърчим Саудитска Арабия да продължи в същия дух. Не мисля, че доклада трябва да бъде неоправдано критичен. Не бива да порицава. Ясно е, че в страната има трудности, но има известен демократичен напредък и именно за това трябва да насърчаваме положителното. Така показваме и нашия жив интерес към страната а и можем да стигнем до по-прогресивно мислещите. Още веднъж трябва да поздравим госпожа Гомеш за нейния доклад, тъй като тя наистина се опира и на натрупани опит от посещенията си на място. А вече в хода на разискванията между нас ще стигнем до необходимите компромиси. Работихме много конструктивно още от самото начало. Нямам никакво съмнение, че ще стигнем до подкрепата на, мълцинство, на мнозинството. Благодаря ви. А сега три минути за следващия оратор, госпожа Нейц Уитерброк. Благодаря ви. Искам да поздравя Ана за инициативата – инициативата да се напише първия доклад за Саудитска Арабия. Оценявам високо и усилията по изготвянето на компромисните предложения за изменения с цел постигане на широк консенсус. И аз като госпожа Янако и госпожа Гомеш съм съгласна, че първият доклад за Саудитска Арабия не бива да съдържа само критики. Би трябвало да водим диалог. И за да стане това, трябва да заявим ясно важните за нас ценности – но също така и да отчетем направените промени в Саудитска Арабия. Именно по този начин всъщност си оставяме отворени пътищата за постигане на споразумение. Регионът е много размирен, непрекъснато има промени. Саудитска Арабия е имала и ще има важна роля в този регион и именно за това ми се струва, че трябва да търсим ползотворните контакти с тях, да работим заедно. Разбира се, идеята не е да им се дава пълна свобода, но по-скоро да работим заедно по посока на едно постепенно развитие за добро. Очаквам с нетърпение да разгледаме и компромисните изменения. Благодаря ви, госпожа Лохмилер, 3 минути. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да благодаря на Ана за отличния доклад и за прецизните компромиси, повечето от които ще подкрепим. Собствените ни изменения в областта човешки права са много сходни. Чухме вече какви проблеми бяха набелязани от Съвета за човешки права в Женева. Отчита се наистина напредък, но се подчертава, че той не е съществен. Нека кажа, че самата аз имах удоволствието да посетя Саудитска Арабия, да разговарям с Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието там. Поставих въпроса дали бъдещите дела срещу защитниците на човешките права ще могат да бъдат наблюдавани. Много е насърчително, че вече имаме едно дело, по което това се случи. Следователно, ето Европейския парламент на практика подобрява ситуацията в страната. Ние ще подкрепим повечето компромиси. По компромис номер 7, където се разглежда положението на работниците мигранти, бихме препоръчали малко по-голяма конкретика – относно новите закони за пазара на труда. Може да се използва формулировката от нашето изменение 28. Имаме предвид процеса на саудизация, нещо, което е разбираемо в борбата с безработицата, но трябва да знаем и отражението върху правата на работниците мигранти. Благодаря, госпожо Гомеш, една минута. Благодаря ви, благодаря на колегите за тяхното участие и компромисните изменения. Благодаря и за милите думи. Нека само кажа, че наистина се опитваме да подходим положително и конструктивно. Има множество инициативи от страна на кралското семейство и на правителството инициативи по посока на екуменизма и развитието на диалога между религиите. Същевременно трябва да отбележим, че понякога реалността в Саудитска Арабия е нещо много различно – да, има ги всички тези инициативи за религиозния диалог, за тях се говори в чужбина, но в самата страна се оказва, че има проблеми за шиитите в някои части на страната, за сунитите. На тях не им се позволява да практикуват публично своята религия което означава, че им е отнето основно човешко право. А по правата на работниците мигранти ще кажа, че наистина това е много тревожна тема. Благодаря на Барбара за формулировката. Когато бях в Саудитска Арабия, този процес на саудизация беше стигнал кулминацията си и беше засегнал хилядите мигранти, които работеха там. Нелегално. В Дисабеба няколко седмици по-късно видяхме, че много от тези мигранти бяха от Етиопия. 80 хиляди бяха изхвърлени от Саудитска Арабия, за да се върнат в Етиопия. Знаете, че е ясно, че това е един огромен товар за Етиопия. Освен това, някои етиопци бяха убити и това беше отразено дори в саудитските медии – Проблемът не е само в Саудитска Арабия. Знаем, че в региона този проблем съществува и на други места, но ние няма как да го подминем. Трябва да го споменем. Нека също така уточня, че ще имаме предвид и становището на Комисията по жените в Европейския парламент. Благодаря ви. Видяхме какви са проблемите, или поне до някъде, но виждаме, че групите се съгласуват помежду си и вече се оформя общото становище. Разполагаме с още 6-7 минути преди да започнем работа по следващата точка. Господин Филипо Гранде от УНРА още не е сред нас, така че ще ви помоля да останете по местата си, той ще дойде скоро.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 So let's, uh... И така, нека да продължим и по-скоро да започнем. Нашия гост Филипо Гранди, генерален комисар на е, агенцията ОНРВА за, Палестина, за палестинските бежанци в Близкия изток е наш гост и аз му казвам добре е дошъл. Провеждаме съвместно заседание заедно с Комисията по въпросите на развитието и колегата Сперман в днешния ден, както са ми написали, е особено важен, защото господин Гранди ще приключи в края на март своя мандат на а, в а, комисията, така че наистина неговите... Той ще сподели с нас за своята работа, своите постижения, своите затруднения, така че ще можем да хвърлим от тичи поглед, да разгледаме неговата работа от тичи поглед. Така че е, той ще ни говори освен това за една тема, която се развива все по-трагично за палестинските бежанци в Сирия. Ние като парламент отговорихме на призовите на вашата агенция за допълнителна помощ от, от самото начало на конфликта. Сега проблемът опира до възможност да предоставим фундаментална помощ на хората, които са в нужда. С тези встъпителни думи ще приканя господин Бергман, колегата, да вземе също думата. Колега, имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че мога да кажа не само от името на нашата комисия, но и за целия Европейски парламент, че винаги с удоволствие сме слушали Филипо Гранди и неговите анализи. Европейския парламент неизменно е подкрепял неизменните усилия за облегчаване съдбата на палестинските бежанци. И сега в едни трагични обстоятелства вие трябва да работите за тях, за хора, които са жертва на гражданската война в Сирия. Чували сме много за това, с интерес очакваме вашите е, анализи и конкретния резултат, който все пак успяхте да постигнете. Бихме искали да ни разкажете при възможност нещо и за положението в Газа и окупираните територии, тъй като то остава в центъра на нашето внимание, защото господин Гранди е, няма да прави от тук на на самостоятелна реч, просто ви давам думата. Заповядайте. Здравейте! Благодаря много, господин председател, за поканата. Благодаря и за милите думи, отправени към мен. Както вече се каза, това ще бъде вероятно е, последните изложения, е, е, последното изложение, което, което ще направя в тази зала, то не е единственото, но чрез вас аз бих искал да благодаря на Европейския парламент и на останалите европейски институции, на Европейската комисия, на службата за външна дейност, на представителство на комисията в региона и държавите членки и мисля, че мога да кажа, че нашата е, агенция остава, ако не от първостепенно, то от важно значение в Близкия изток. И политическата, но и финансова подкрепа на Европейския съюз остава от ключово, подчертавам ключово значение за ефективността на нашата работа. След 8,5 години е, с е, Аги в агенцията, аз е, напускам институцията през последните 4 години, аз изпълнявах функцията на генерален комисар. Е, още малко ми оставя, остава да приключа тази си дейност това бе време трудно за вас и за вашата организация и смея да кажа, че нашата агенция чрез, през своите 64 години на съществуване е видяла какви ли не кризи. В случая говорим за 5 милиона е, палестински бежанци, е, които са жертви на различни конфликти. Настоящия момент е отново ни показва редица кризисни моменти и затруднения, които взаимно се допълват и се отразяват не толкова на нашата работа, но затрудняват особено живота на палестинските бежанци един от основните, от измежду основните моменти по темата ще се спра на четири. Първо, както се спомена войната в Сирия с отражение върху положението положението на палестинците, до нези от тях, които са засегнати е, засегнати от окупацията на Газа и разделението в ръководството на палестинците, въпроса за беженците и опитите за постига, да се постигне мир и е, особено трудния въпрос с е, ограничените ресурси. Ще бъда кратък. Първо, Сирия. Ще припомня че ние регистрираме 540 хиляди палестински бежанци в Сирия. Това е история до 2011 година, която е, а, е, с положителен знак в, до началото на войната. В смисъл те са били винаги добре приемани ам, и са посрещнати, са посрещани гостоприемство. Но войната застига и тях и ние смятаме, че от тези 540 хиляди души над половината са вътрешно разселени в в Сирия и около 80 души, освен това, са напуснали страната е, и за втори път са беженци. Общо взето отпечатъка на войната върху палестинската общност е много сходен с този на други общности, особено стратегически области, според участниците в конфликта. Има като цяло моменти, когато определени групи от позицията за опозицията опозицията завладяват обикновено градски територии и прогресивно е, сирийската армия е, блокира, заобикаля тази територия и гражданското население в Сирия попадат в истинска клопка без възможност да напуснат тези райони и да получат е, помощ или подкрепа. Това е модел, който се повтаря нееднократно през последните месеци. Палестинците е, попадат в не по-различно положение армуки са местата, където те са събират. Това, това е много голямо предградие на Дамас, където са се предполага, че са настанени, са били настанени 170 хиляди палестинци преди войната. Едно от местата с най-голяма концентрация на палестинско население е, извън Палестина. През 12-та година е, това, войната застига и това важно предградие на Дамаск заемат го първо силите на опозицията, след това в официалната армия го заоблика, заобикаля. 160 хиляди от беженците са го написали, но предполагам, че около 20 хиляди са останали там. Трябва да призная, че след декември 2012 година за нас е наистина много трудно да помагаме. До лятото успявахме, но от септември миналата година, т.е. за последните 3-4 месеца, е абсолютно невъзможно да осъществяваме каквито и да било операции. Това, което сте чули, видели от медиите, е вече ви е известно, глад, невъзможност за вакциниране на децата, разпространяване на различни болести, това са хуманитарни проблеми, които се прехвърлят от Сирия върху тази общност. През миналите 8 дни правителството отново ни разреши да изпратим помощ в Ярмук. Може би сте чули, чели за това, за, за нещастие. Само два от опитите доведоха до известен резултат, но за да разберете колко малко постигнахме за 8 дни, е, успяхме да пренесем 138 пакета храна. Един такъв пакет а, е, може да изхрани едно семейство за 8 дни, нищо за 18 000 души. И този повтарящи се модел един и същи. Отиваме на е, контролния пункт, водим преговори, след това успяваме да постигнем, да стигнем до границите на Ярмук хората излизат, защото правителствените сили са ги озобиколи. Някой не, на някой не е позволено да получават помощи. И отново почват преговори и след часове понякога успяваме да е, дадем, да предадем пакетите. Е, и това е много опасно, защото може би това е бъдещето, а кой когато споразуменията за хуманитарна помощ помощ, което изглежда е първия етап от женевските разговори, станат факт. Не не, не внушавам песимизъм, но това е изключително важно. Важни са преговорите, защото достъпът е изключително важен за хора в това положение. Но да бъдем реалисти относно изпълнението на тези споразумения на място. Така че ние ежедневно се опитваме да посещаваме Ярмук и с цел да постигнем успех разполагаме с 3600 души в Сирия. Знаете, че имаме 10 жертви, 20 души изчезнаха, т.е. и персонал ни вече не е същия, но продължаваме да работим. Така че, е, работейки в Сирия, не трябва да губим от поглед по-широката перспектива е, какво е положението на палестинските беженци. Е, възможностите да напуснат страната не е голямо. Те не могат да отидат в Йордания, така че мнозина са успели да стигнат до Ливан. 51 хиляди от тях поне временно са отишли в Ливан, което също е проблем защото и там вече има между 250 и 300 хиляди палестинци, а сега има стотици хиляди сирийски беженци. Така че тези 50 хиляди палестинци са една прашинка в сравнение с огромния брой сирийски беженци, но чисто политически положението има е наистина критичен момент. Това не е само признак на хуманитарната криза в Сирия, но разкрива и отражението върху съседните страни. И в общи линии палестинските беженци осъзнават, че възможностите им да пътуват са по-малки, отколкото за сирийците. Миналото лято при посещението в Сирия се срещнах с палестински беженци това ми напомня до голяма степен а, времето на създаване на еврейската държава 1948 година, но нещата несъмнено се влушават и тези изказвания наистина го доказват. И както каза господин Бъман, е, говорейки за Сирия, да не забравяме и положението на, на палестинците в източен Ярусалим, е, Газа и въобще окупираните територии. Това е широко дискутирана тема, просто искам да припомня, че на западния бряг една трета от населението са палестински бежанци. Те страдат, както всички палестинци а, о, пред, особено предвид незаконното разширяване на е, е Израел, заселваните от е, Израел територии. Но е, това е, разбира се, една голяма част от местното население и нашите услуги са особено важни за тях. Трябва да кажа, че за жалост положението не се е подобрило през последните месеци. През 2010 година Израел реши да е, отслаби блокадата, което бе много добре. Започнаха дейности на хуманитарни организации, но миналата година след откриването на тунели бяха въведени нови ограничения, а пък и египетското правителство затвори много сериозно каналите на каналджиите и за преминаване на територията и това се отрази много сериозно на състоянието на нещата. Не, че защитаваме каналджийството, но все пак да подпомогнем хуманитарно това населението за да внасяме материали през Израел, трябва да започнем от начало за разрешение за възстановяване в ивицата Газа. Трябва да кажа, че през последните няколко седмици, няколко проекта бяха препотвърдени, е, но всъщност от тях само 12 от 58 проекта които очакват препотвърждаване от израелската държава, са приети. И това, това са само проекти на нашите агенции, на, на нашата агенция. Не говоря за ам, двустранни проекти. Това говорим за стойност около 100 е, милиона долара. Това е една от възможностите за хората от ивицата газа да намерят работа. Искам също така да подчертая, че макар, че в края на ноември 2012 година имаше слаба надежда относно е, обявеното примирие, трябва да кажа, че в момента тази надежда бледне и напрежението ескалира което е, разбира се, повод за тревога, защото един нов конфликт между Израел и Газа ще има катастрофални последици и за мира в района, и за бъдещето на мирния процес. Нека да припомня, че през 2009 година бе поставено началото или бе подсказано да започнат отново мирния процес. И искам да кажа, че отново конфликтите доведоха до влушаване на, индикат, на показателите, свързани с населението. Безработицата нараства експоненциално, инфраструктурата е съсипана. И ако прочетете нашия доклад Газа 2020 от миналата година, ви знаете за какво става. Ако не, аз ви го препоръчвам. И не веднъж тук съм говорили тук по този въпрос, защото като говорим за определени наказания, които трябва да бъдат да Разбираме е, Израел, разбираме и Египет е, в техните усилия, но това не може да се налага за сметка на ем, хуманитарните дейности и безопасността на хората в Газа и беженците между тях. Е, това е важно и настоявам Европейския съюз и не неговите институции да настояват всячески за предотвратяване на нов въоръжен конфликт и да се наложи, да се приложи примирието от 2012 година. Надявам се, че ще бъде подкрепени усилията за помирение в ръководството на палестинската общност, което, тъй като разцеплението не е в полза на никого, да не говорим за хората. Третия въпрос, на който накратко исках да се спра, е мирния процес. Много неща се знаят. Просто искам да привлека вниманието върху няколко неща. Първо, не бива да забравяме, че въпрос за палестинските беженци е на дневен ред той трябва да намери място в рамките на тези усилия. Решението на този много стар въпрос е отговорност на страните по конфликта, както и другите въпроси, но и това искам да подчертая, за да може това решение да постигне успех при при изпълнението си, както и други части от мирния процес, трябва да бъде възприето от хората, за които се отнася, в този случай палестинските беженци. И това е много е, труден въпрос. Е, в заедно с Ярусалим въпросът за беженците е, е от най-съществено значение за целия мирен процес. И знаем, че двете страни имат много различни възгледи относно решението и неговото изпълнение. Не е работа на нашата организация да се включвам в този дебат, но несъмнено мога да ви кажа, е, че в е, беженска, общността на беженците се разпространява голямо безпокойство е, с наближаване на тази, края на тази фаза от мирния процес. Но ако процеса продължи, на което всички се надяваме, е отрешаващо значение въпросът да, за бежанците да се реши в съответствие с международно правните договорености и резолюция 194 по-специално на а, Общото събрание на ООН. Говоря за палестинското ръководство в това отношение, защото Палестинските бежанци трябва да бъдат част от преговарящите в този процес а не отново да станат обект на третиране, което да ги изхвърли лесно в положението на враждебни на решението лица. Така че, ако трябва да бъда откровен с вас, тази, този етап от мирния процес може да тръгне към успех или неуспех. Ако имаме успех, ще бъде важно да не забравяме, че Анвра, нашата организация, трябва да участва активно в продължителния преходен процес. Ако процесът завърши безуспешно, в никакъв случай няма да допускаме умора сред донорите, така че да можем да продължим да прилагаме средствата, за да подпомагаме палестинските бежанци в отсъствието на мир. В противен случай отрицателният ефект от неуспеха ще бъде наистина ужасен. И е, накрая за подкрепата за нашата агенция по настоящем и бъдещето. Е, ние предлагаме е, услуги, които би трябвало да са предвидими, деца на училище, бедни беженци, хора в лечебни заведения, този род подкрепа не може да бъде непредвидима. А е така, защото ние сме зависими от волни дарения. И ще остане така. За това е важно е, Европейския съюз, неговите държави членки да останат е, на предната боева линия в нашата в подкрепа на нас. Е, обикновенно се дават около 1 милиард евро годишно. Половината от тях отиват за социални дейности и обучение, а другата половина за спешни ситуации, както Сирия и специални проекти за възстановяване на сгради и така нататък. Донорите бяха щедри. Е, е, предоставените средства нарастват, но нарастват и нуждите. И нека не забравяме, по време на конфликти имаме допълнителни източници, но тези конфликти повишават, така да се каже, и цената на обичайната ни дейност. Така че това също трябва да се има предвид. През едните няколко месеца нашата агенция ще подпише следващото финансово споразумение с Европейската комисия. Както вече казах, ние сме извънредно благодарни за стореното от Европейската комисия, Европейските институции през миналите години, включително избавяйки ни от тежко финансово положение в края на всяка година, включително и миналата година. Така че предложихме 80 те 150 милиона евро, които са годишната част от нашето споразумение, трябва да бъдат увеличени в поне със скромна сума, за да не се повтаря този сценарий всяка година. Това е нашето предложение. Искрено се надявам то да бъде конструктивно разгледане. разгледано. В заключение ще кажа, че обсъдих предвид краткото време и изложих някои от основните основните предизвикателства пред е, вид войната в Сирия, газа, блокадата, западния бряг, разделението в палестинското ръководство, преходния период в Египет, който също се отразява на беженците в Газа. Казвам всичко това, защото се опасявам, че тези различни кризи, които се припокриват, се отразяват пагубно на духа и а, морала на палестинците. Е, те са много издръжливи, но нещата наистина са сложни. На западния бряг от а, е, е, началото на декември екипът ни вече стъчкува, защото искат по-добро възнаграждение, които, каквито средства ние нямаме. Но от тази стачка тръгнаха демонстрации, които водят до други проблеми. но се заговори отново за Ярмук, е, говори се за тревогата относно е, мирния процес, е, блокадата на газа и така нататък. Нещата се натрупват и в крайна сметка това не е добро. Трябва да се занимаем с тези въпроси, ако искаме да постигнем успех в, с тези усилия. Благодаря за подкрепата, която ни оказвате. Когато през 2010 година, през януари, бях избран над поста си генерален комисар, обещах да работя за раз, раз раз, изграждане на партньорството ни с Европейския съюз в един по-структуриран диалог, не просто взаимоотношения, донори-бенефициенти. Мисля, че донорите, с които аз имах тук и дискусиите, с които съм говорил с върховния представител, с председателя на парламента, с компетентните еврокомисари, с други ръководители, този диалог бе изключително впечатляващ. За това ще ви помоля да продължите да ни подкрепяте, когато моя, моят наследник поеме поста в тази сложна организация. Благодаря. Благодаря. И сега ще дам думата на колегата Берман. Е, шокирах се, господин председател. Както винаги, Филип Гранди ни представи едно изложение, което беше пределно ясно, изпълнено с образност. Трябва да ви благодарим за енергията, за отдадеността, с която работехте. Ако обърнем поглед назад през последните 8 години и половина, може би ще трябва да ви принудим да ни кажете какви пуки сте извлекли. А по-конкретно, тук що излезе доклад на Европейската сметна палата, в който се критикуват силно средствата на Европейския съюз, заплатите на няколко хиляди служители, в Газа. Това са хора, които са в принудителен отпуск, тъй като палестинската власт не им позволява да работят. И Сметната палата казва, че не трябва да се прахосват такива средства. Искам да разбера какво смятате вие. Според мен и според Европейската комисия, за да се запази възможността за решение основано на две държави, то трябва да продължи да се финансира да се финансират тези служители, които са там. Какво смятате вие? Това е въпрос свързан с вашия конкретен опит. По отношение на Сирия и положението в Хомс, имате ли някакви новини от гледна точка на УНРА? Участвате ли в момента в процеса? Толкова от мен. Сега ще дадем думата на госпожа Гомеш. Благодаря. Вашето експозе беше изключително интересно и полезно. Винаги е много интересно да чуем това, което имате да ни кажете. Работата на вашата агенция и вашата работа не се оценява високо от нашите граждани. Хората, които ви познават, познават организацията, знаят какво правите. Трябва да кажем на широката общественост обаче, че вие вършите много важна работа и би следвало да бъдете подкрепени. Изправен сте пред огромни предизвикателства – Сам казахте, че положението се вълшава. Бихте ли казали малко повече за това, което се случва вътре в Газа? Има ли някакви опити за примирие? Въобще, чувам, че има някои интересни събития там. И с оглед на това, което се случва в Египет, трябва да кажа, че има някои хипотези, хипотези за вътрешно ползване в Египет, естествено, според които ще има сключване на сделка между Израел и някои части на властта в Египет. Според това споразумение хора ще се преместват в Синай и Газа ще бъде оставена на Израел, което естествено няма да отговаря на основните права на палестинците в Газа. Бихте ли ни казали нещо повече в тази връзка? Благодаря. Мисля, че трябва да започнем с отговорите. Благодаря. По въпроса на господин Берман относно служителите. Не е моя работа да ви казвам или пък да казвам на палестинската власт какво да прави. Аз бих искал малко да заобиколя вашия въпрос и да се върна към нещо, което казах по-рано. Защо се стигна до там? Да се плаща на хора, които не работят. Защото имаше разцепление в палестинското ръководство. И ето защо проблема трябва да се реши максимално бързо. Разбирам естествено, че има политически въпроси, които би следвало да намерят своя отговор. Разбирам че квартета поставя условия, които не могат да бъдат изпълнени и това е довело до разцепление, но ако няма помирение, ще е много трудно да се вземе решение за конкретен казус като този. Естествено, е, че е важно да продължим да подкрепяме държавния сектор в Палестина точно така както е важно да се подкрепи нашата агенция. Ние обслужваме две отделни части от палестинското население. Ето защо трябва да има подкрепа. Тази е, конкретна ситуация, която описахте, която засяга палестинската власт, не е нашата агенция. Е, трябва да намери своето решение. И така стигам до въпроса на госпожа Гомеш. Чуваме постоянно слухове за пробив в преговорите за помирение. Всъщност, вие чувате слухове, които и ние чуваме. Много пъти това се случва, но в крайна сметка не се случва нищо. Много е трудно и за двете страни. Съвсем неодавна се появиха слухове за това, че ще има споразумение. Естествено ще повярваме, когато го видим. И естествено трябва да видим и какъв формат ще има това споразумение. Не знам за това прехвърляне на хора. Може и да греша, но това ми звучи като теория на конспирацията. За момента Египет е изключително съсредоточен върху сложния преход в тази страна. Що се отнася до Газа и това, което ние виждаме там, трябва да кажа, че Египет втвърди своята позиция по отношение на Газа чрез затварянето на тунелите, чрез които се извършва контрабанда по силата на същата логика трябва да бъде осъзнато, че е, цивилното население в Газа спря да получава гориво, стоки, които са необходими за оцеляването на, на това население. И всъщност това е едно от основните предизвикателства, които трябва да бъдат а, е, разрешени, тъй като реално има блокада в ивицата. По отношение на Холмс имаше въпрос в тази връзка, ако не се лъжа. Това конкретно споразумение, което се обсъди в Женева, е свързано с стария град Холмс и цивилното население, което не е палестинско. Всъщност има лагер с палестинско население много близо до Хомс. Областта, в която се намира това население, аз я посетих, е под контрола на правителството. Ние нямаме проблем с достъпа до този район. Е, това положение, което описахте, естествено, не удовлетворява Надяваме се, че ако постигнем пробив по отношение на достъпа до Хомс, е, можем да постигнем пробив и по отношение на други райони, като Ярмук. Искате да кажа няколко думи за полуките. Настоявате. Какво да кажа? Осем години работих в агенцията и видях как международното желание да се помогне винаги се е проявявало в времена на криза. Спомням си много ясно по време на операцията Лято Олово. Става въпрос за конфликта в Газа пред няколко години. По това време подкрепата за нашата работа и за засегнатото население беше огромна. По същия начин, трябва да кажа, че получаваме и средства за нашите операции по спасяване в Сирия, макар че положението е малко по-различно. Проблема възниква тогава, когато няма видима криза, голяма криза. И тук вече имаме затруднения с привличането на средства. Когато не получаваме средства, когато населението в Газа не получава средства, се заражда криза. Газа, според мен, вероятно е в такова положение в момента. Заражда се криза и след това има положение, което е такова, че трябва да се изхарча страшно много пари, за да се е, поправи. Затова казвам, че нашата работа, работата на агенцията е изключително важна. Ние работим в регион, който трябва да се порадва на стабилност. Вашата подкрепа за УНРА няма да реши всички проблеми, но ще допринесе за избягването на по-тежки кризи, които възникват вследствие на липсата на средства. Господин Берман, ако ми позволите и след това по-конкретно за Ливан. Има огромен брой сирийци в Ливан и те оказват огромен натиск върху страната. Какво означава това за вашата агенция? И смятате ли, че това е положение, е, по силата на което трябва да се действа превантивно, за да не е по-скъпо да се действа в последствие? Да, всяко влушаване на положението в Ливан, подклаждано или не от чужбина, оказва сериозно въздействие върху палестинските бежанци, които са около 300 хиляди. Всъщност, всеки път, когато има вътрешен конфликт в Ливан, и особено по време на гражданската война тези хора са били подложени на огромен натиск. Онова, което се прави в а, а, Ливан а, и благодарение на Абас е нещо добро. Да се държат настрани палестинците от а, вътрешните конфликти. Само, че тези лагери на, на бежанците са бедни, нямат достатъчно средства, там има сериозно напрежение. А, Естествено, че трябва да се направи нещо. Тези лагери са изключително деликатни по своя характер. И конфликтите пламват като кибрите на клечка. От нищото. Виждаме, че много от конфликтите в Сирия се зараждат в, в Ливан. В палестинските лагери от друга страна има страшно много оръжие и риска е изключително голям. Ето защо превенцията трябва да е политическа по своя характер. Трябва да се подкрепи ливанското правителство. Естествено, превенция би било да се реши конфликта в Сирия, само че това е нещо много сериозно като задача в момента. От наша страна ние подобряваме инфраструктурата, създаваме по-добри условия за живот на тези хора, опитваме се да гарантираме заетост до известна степен. Това са малки стъпки, но подпомагат за генерирането на някаква стабилност. Добре, благодаря. Много ви благодарим за обясненията, за отговорите. Благодарим на всички колеги за онова, което дадоха като принос към дебата и в заключение дам думата на господин Берман е, за последни бележки. Филипо, много съм любопитан каква ще бъде твоята нова позиция след месец март. Комисията по развитие и Европейския парламент като цяло са изключително благодарни за положените усилия от, е, от твоя страна и УНРА ще продължи да се радва на нашата подкрепа, когато става въпрос за привличане на средства. Ще продължим да работим, макар че знаем, че ако има някъде е, положение, което е нерешимо, е, това е положението на палестинските беженци. Искам да ти благодаря за твоята устойчивост, за издръжливостта ти. Усилията ти са били огромни. Благодаря, казва председателя. Е, вижда се, господин Берман, че сте бил журналист в един друг живот, както пък аз съм бил професор. Е, благодаря. Желаем ви всичко най-добро, господин Гранди. Мисля, че знаете, че пресата направи своите снимки. Сега вече нека пристъпим към разискванията си. Нека кажа добре дошъл на председателя на Федералния национален съвет на Обединените арабски емирства, господин Мухамед Ахмел Ал Мур. Тук е и неговия заместник. Присъства и госпожа Ангелика Гимлер, която е председател на Комисията за отношения с Арабския полуостров. Приветствам и нея. Първо нека изразя най-добри чувства към вашия президент. Надявам се, че той ще се възстанови бързо. Доколкото знам, вие за първи път ще имате възможност да проведете такава дискусия с членове на Европейския парламент и това е особено ни радва. Знаете, че това първо заседание всъщност ще бъде последвано от множество други. Също така Както може да се очаква, ние ще обсъдим теми от взаимен интерес, тъй като отношенията ни с Обединените арабски емирства са много важни. Те са важни и за останалите европейски институции и за Европейския парламент. Нека ви дам думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Нил, за тази покана. Много ми е приятно, че съм тук заедно с колегите си в Европейския парламент. За нас, за представителите на арабския свят, Европа е важна – с Европа имаме исторически опит и той ни показва нейното значение. Много от научните открития са направени в Европа. Много от конституционните идеи за разделението на властите, например, между законодателна, изпълнителна и съдебна, също бяха родени в Европа. Трябва да спомена английската традиция, немската традиция в това отношение, които ни показват два различни вида опит в това отношение. От друга страна, знаем, че за нас Европа е била винаги източник на вдъхновение. Много сме се учили от политическата система, администрацията на Европа, економиката, най-различни области на живота. И това е нещо започнало още през 19 век. Тогава Мохамед Али от Египет, е, вице-кралят на Египет, е, беше заминал да учи в Париж. Може би това положи началото на отношенията, които не винаги са били мирни. Знаем, че е имало и периоди на насилие, на доминиране, на всякакви видове проблеми. Но винаги е имало и една голяма част от арабската интелигенция, която винаги се е възхищавала на постиженията на европейската цивилизация. Много от нашите институции всъщност бяха изградени именно възоснова на европейски модели. Тук можем да посочим Египет, законодателството, което беше съставено системите за висше образование, които също следват европейския модел. С други думи, Европа за нас винаги е била източник на вдъхновение. Защо? Защото в Европа са се развивали идеите на управление, на политика, и всичко това е човешки опит. По-настоящем арабския свят преживява едни доста деликатни времена. Наскоро прочетох в Спектейтър, английското политическо издание, статия за схизмата в арабския свят между сунитите и шиитите – Нещо, което автора сравнява с 30-годишната война в Европа и всъщност с доста голям песимизъм говори за това, че сигурно ще ни трябва доста време и след това, едва след това ще стигнем до договор, който да сложи край на войната и едва след това ще има по-добро разбиране на различните вероисповедания. Струва ми се, обаче, че до голяма степен се правят експерименти в отношенията между езиците, националностите, религиите, сектите – Но има и още нещо. Много чувствителна тема. 200 години ни трябваше, за да намерим решение. В Европа имаме 100 години на просвещение, на научни открития, на технически постижения. Това е голямата революция на 19 век на Европа и трябваше доста време, за да стигне до това ниво когато се опитва да намери хармонията между всички тези езици, религии, секти и така нататък. Освен това, вие в Европа имате институциите, които работят за баланса между различните идеи, докато арабския свят не премина през такова историческо развитие. Ние все още имаме множество проблеми, и най-различни идеи, които се борят помежду си. Знаете, че обединяваме различни страни, те не са развити в една и съща степен, нито политически, нито интелектуално. И е вярно, че до голяма степен обществеността харесва европейската цивилизация и подкрепя някои международни ценности, но от друга страна също така голяма част от обществото у нас е на мнение, че до голяма степен трябва да мислим и за колониалните схеми, свързани с религиозната схизма при нас. За съжаление, има множество в арабския свят, които следват идеите като тези на Бин Ладен. Политическите ни институции имат различно минало, религиозният опит, що се отнася до колониализма, също е различен. И понякога виждаме, че се реагира на това, което се казва в Европа, от друга страна и Европа си позволява понякога да бъде твърде критична, а аз самият мисля, че за да може Европа и арабският свят да се разберат, а изобщо мисулманския свят, би трябвало да се водят множество дискусии. И в тези дискусии никой не бива да изнася лекции на другия за това как е необходимо да се работи. Не, би трябвало това да е един непрекъснат диалог. Знаете, че и в политиката, и в економиката, изобщо в живота няма универсални отговори. Първо, знаем, че вие минахте през свободното предприемачество, след това видяхте какво се прави с публичната собственост, национализацията, след това различни бизнес цикли. Всичко това са начини на експериментиране в економиката. Що се отнася до политическата система, да, аз отчитам факта, че множество институции бяха изградени именно за да защитават различните слоеве в обществото и да им дават глас, но всичко това е резултат от постепенно развили се тенденции – ето, вземете Индия или Китай. В тези страни пък също има различни системи. Необходимо е да преодолеем стереотипите и неразбирателството. Трябва да намерим общата платформа и диалогът, разговорите между нас не бива да спират. Тук не става дума, както казах, е, за дискусия, при която единият казва аз съм прав, ти грешиш. Не, говорим за един непрекъснат процес. Вие имате стабилни общества, стабилни организации. А за жалост, нашата част на света в момента е доста динамична. Е, но така или иначе, и вие също минахте през най-различни етапи, докато стигнате до тук. А ние все още сме на етапа експериментиране. Все още се работи по най-различни идеи за институциите и в това отношение не можем да говорим за едино общество. Всяка отделна страна има собствените си проблеми. Има страни, в които е важно племенното начало, в други религиозното. В трети се водят битки с военните, между военните и цивилното население, така че при нас няма едно единствено решение, както и няма едно единствено решение за целия свят. Много е сложна обстановката, и за съжаление трябва да кажа, че това е нещо започнало отдавна, но през последните няколко години имаше поводи за оптимизъм. Сега обаче виждаме, че цари огромна несигурност. Има и някои много тревожни тенденции, засегнати са жизнените стандарти, Виждаме бедност, престъпност, всякакви проблеми. Вие сте запознати с такива проблеми, непрекъснато четете за тях в медиите, по интернет, виждате ги по телевизията. Но така или иначе много ни е приятно, че сме тук, в тази високо уважавана институция, в Европейския парламент. Готови сме да разговаряме Възможно е да нямаме отговори на всички ваши въпроси, но се надяваме, че това е диалог, който ще продължи и в бъдеще. И ще се срещаме с вас и тук, и в собствените ни страни. Освен това, Изпълнителната ни власт също ще се среща с вашите представители, за да обсъждаме най-различни проблеми. Трябва да се търси решение на сирийския проблем, Афганистан, Йемен. Има множество теми. И можем да работим заедно по най-различни проекти, като допринасяме с каквото можем. Страната ни е малка. Не можем да решим проблемите на света, но мисля, че при един равнопоставен диалог, в който се търси разбирателството, ще постигнем успех със своя скромен принос. И това е важно и за арабския свят. Ви благодарим много. Вие споменахте е, войната, войната, която е, знаете, е, има войни такива, които се проистичат от това, че е определени и са е, на, насадени, е, нещо, което в последствие Сталин е, възприе, казвайки, че политическия режим в страната зависи от това кой е, е окупирал страната, т.е. войските налагат режима. Но вие сте прав, имахме две, е, преживяхме две световни войни и стигнахме до извода, че трябва да сътворим нещо, което наистина да не ни позволи да се върнем към това. И ето Европейския съюз, един експеримент, който започна и продължава с един Европейски парламент, е, чието членове се избират във всички държави членки, в, е, от местните граждани. И това е, струва ми се, един пример, който заслужава да бъде проучен. И е, преди да дам думата на госпожа Нибер, още искам да кажа, днешните революции е, действат на бързи, се осъществяват на бързи обороти по-рано са били стотици години, за да се извърши една промяна, докато сега нещата стоят по друг начин. А сега се налага да наваксваме много неща. А сега давам думата на колежката госпожа Ниблер, господин председател. Благодаря, ваше превъзходителство, Мохамед Алхмет Алмур, ваше е, уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа, ако позволите, ще премина към родния си език, е, немския. Първо бих искала е, да ви приветствам най-сърдечно, ваше, ваше превъзходителство. Обръщам се към нашите гости. Можете да използвате слушалките, които са на ваше разположение, за да проследите. Е така, уважаеми госпожи и господа, Ваше превъзходителство, господин Алмур, от името на делегацията за да ви благодаря за вашето посещение тук. За нас е голяма радост и чест за това, че това, че е, заедно с колегите си сте днес в Европейския парламент. Аз също ви приветствам най-сърдечно и на първо място искам да пожелая на шейх Халифа всичко най-добро, скорошно оздравяване. Моля, предайте му моите пожелания за добро здраве. Е, ще си позволя да припомня, че нашата делегация имаше честа да бъде ваш гост миналата година. Посетихме Буд, Дубай и Абу Даби, Проведохме много разговори, имахме възможност да установим контакт с вас и вашите колеги и от името на нашата делегация мога да кажа колко важно е да обменяме мнения, да опитаме да се разберем взаимно, да се зачитаме взаимно, нашите нашата различна история, различни ценности, различни разбирания и ако позволите да допълня нашия президент, нашия председател, да, в Европа имаме много дълга история, Трябваха ни 200 години, за да стигнем до днешния Европейски съюз, до една демократизирана Европа с европейски парламенти. Все пак и днес ежедневно се учим на общуване с отделните култури, традиции в рамките на Европа. Споделям вашето мнение, че трябва да търсим общото и да потърсим а, онова, е, къде можем да намерим допирни точки с Обединените арабски емирства, с вашия регион, къде имаме възможности за сътрудничество в общ интерес на вашите и нашите съграждани. Ние с голямо уважение и възхищение следим развитието на вашата държава. Може би не само ние сме за вас източник на идеи и вдъхновение, но това, което вие сте направили от вашия регион, буди нашето искрено, искрено възхищение. В това Казвам го от името на всички колеги, с които осъществихме посещението у вас за начина по който развивате страната, как насърчавате демократичните изявления в вашата страна, начина по който жените участват във всички процеси, начина по който се работи за подготовка, квалификация и обучение на населението. Това буди нашето искрено възхищение. Мисля, че имаме много неща, които да научим едни от други. За нас бе важно да го кажем при нашето посещение и сега ще го повторя. За нас е много важно да обменяме научни знания. Имаме специална европейска изследователска програма, която да даде възможност на ваши студенти да посещават европейски университети и обратно. Процесът е двустранен. Радвам се, че днес имаме възможност възможност да поговорим какви са възможностите за по-тясно сътрудничество, за по-добри контакти и ако позволите, господин председател, един въпрос в заключение. Бих искала да чуя вашето мнение за ситуацията във вашия регион, положението в Сирия в момента, развитието в Иран, е, много ще ми бъде интересно да се спрете на геостратегическата ситуация и най-новото развитие във вашия регион. От за нас в Европейския парламент е особено важно. Още веднъж благодаря, че сте наши гости и благодаря на председателя, че ми даде възможност да взема думата като ръководител на делегацията. С интерес очаквам нашата дискусия. Председателят, благодаря. Сега господин Милан Мор. Благодаря, господин председател. Аз също ще говоря народния си език днес е, първо казвам добре дошли на нашите гости, на ваше превъзходителство Алмори, на цялата делегация. Добре дошли в Европейския парламент. Благодаря за дружеските думи, които споделихте с нас за Европа. Надявам се, че това посещение е, ще доведе до по-нататъчно развитие между, в отношенията между вашата страна и Европа. До сега имаме успехи, да речем, при, по линия на визовите облегчения е, което е един важен резултат. Напълно съм съгласен с вашето изказване, че светът е голям. Има различни региони, различни култури, различни общности. Но съм съгласен и с нашия председател, който каза, че историята се развива на бързи обороти. Историята е различна, не както в миналото. Да, имахме, имали сме 30 годишна война през средновековието, а през 20 век и две световни войни. Това ни накара да се обединим, за да не допуснем а, повторението на такива събития на европейска земя. Имаме големи постижения по отношение на мира, на растежа, на благосъстоянието в Европа. Войната изглежда далече от нас. Желая на а, арабския свят а, свобода, мир, възможно най-добра е, интеграция без конфликти между общности като сунитската и шиитската, които вие споменахте. Ще се присъединя към казаното от госпожа Ниблер е, много искаме да чуем вашето мнение за арабската пролет, защото там има различни мнения. Има събития в Египет, в Тунис, в е, Сирия. Така че ще ми бъде интересно да ви чуем, аз също и вашите очаквания от втория кръг на женевските преговори и положението за ядрената енергия в Иран. Е, добре ли се чувствате и какво мислите по този въпрос? Благодаря, уважаеми евродепутати. Ще се опитам да не говоря за текущи събития, защото всички вие следите какво се случва, гледате 24 часа CNN, германските канали. Като цяло знаете какво се случва. Аз ще се опитам да поговоря за скритите фактори. Ще се опитам да ви представя механизма, който доведе до настоящото положение. Когато става въпрос за Сирия, както знаете, вече 50 години Сирия се управлява от една политическа партия. Авторитарен режим. Той използваше арабския национализъм като идеология в смес с някои социалистически економически политики. От там нататък, след самото начало на този режим, той се превърна в режим на едно семейство. Семейство Асад. Знаете за бащата на, на господин Башар Аласад и знаете за самия господин Башар Аласад. Когато господин Башар Асад взе властта, Хората проявяваха оптимизъм. Те мислеха, че той ще започне разговори с различни политически групи. Имаше едно движение, което се наричаше пролета на Дамаск. В рамките на това движение имаше клубове за обсъждане на различни политически теории и идеи. След известно време тези клубове се закриха и се стигна до старото положение. Само една политическа партия само едно семейство, което да контролира тази страна и да взима е, всички е, решения. Тази система продължи да съществува до началото на арабската пролет. Тя започна в Тунис, разпространи се след това в Египет, в Йемен и в Либия. Сирия просто беше следващата страна подред. В самото начало това беше политическо народно движение – в рамките на това движение различните общности и различните сектори на обществото демонстрираха с цел авторитарния режим да се замени с многопартиен режим, с многопартийна система, по силата на която много повече хора биха имали власт. Те искаха просто да има диалог от самото начало. Само, че системата искаше да потуши това зараждащо се движение. Една година имаше арести, имаше изтезания, имаше пречки пред всички видове политически движения. След това обаче станахме свидетели на разцепление в армията, основа се свободната сирийска армия тя също имаше своите политически лидери под формата на алианс между различни групи. И в резултат на всичко това се стигна до насилието. Насилието беше подклаждано от различни групи, които твърдяха, че се опитват да помогнат на сирийците, но по различен начин. Самата система започна да получава оръжия от Иран, от Хезбола, от приятелите на режима и от руската държава. Започна и гражданска война. Тази гражданска война, както всички граждански войни, подобно на тази в Испания, спомняте си, например, е зверска. Това е война, в рамките на която хората е, се самоунищожават. Те убиват своите близки и брати. Ние се опитахме да подкрепим международните усилия за мир, разговаряхме с нашите европейски приятели, с е, международните ни приятели, с различните власти имащи, с цел да се намери решение на проблема. За съжаление, се появи нов елемент – радикални ислямистски групировки. Първо Ал-Насра и след това Ислямската армия на Ирак и Сирия. Въобще има и някои сиви а, зони тук. Какво имам предвид? А, сили, които а, може би са създадени от режима с цел да, да внасят неяснота. Има опозиция, която е радикална по своя характер, защитава идеите на тероризма и съответно всичко това доведе до една такава смесица от идеи и теории, че ние започнахме да, да губим от поглед е, положението си. Даже Европейския парламент започна да се очудва какво се случва. В началото беше ясно. Битката беше между свободната сирийска армия и между традиционната сирийска армия. И беше много лесно да се определи кого подкрепеш. Когато обаче се намесиха терористичните организации, като Алнасра, Адаш е, и армията, исламската армия на Ирак и Сирия, за която говорих, станахме свидетели и на брутални действия спрямо цивилното население. Има и един фашистски, ако мога така да го определя, режим, който се опитва да наложи ширията чрез сила. Ние от своя страна поставихме ударението върху хуманното измерение, защото има човешка трагедия в Сирия. Ние се опитахме да е, финансираме да подкрепим изграждането на един от най-големите лагери за беженци в Йордания. Създадохме програма за образование на младите хора в тези лагери, като целта е те да не пропуснат възможността да се образоват. Опитваме се да работим с нашите европейски приятели в рамките на Женева 2, в рамките на различни срещи в Истанбул, в ОАЕ и се опитваме да намерим решението. Опитваме се да създадем единен фронт. Всички осъзнаваме, че има проблем и че трябва да се реши проблема чрез временно правителство. Само, че временното правителство не би следвало да следва същата политика като на убийствения режим – ако някои елементи на режима не са извършвали престъпления срещу човечеството, те биха могли да бъдат инкорпорирани в а, преходното правителство, ако то въобще се появи, в каквато и да било форма. Процесът тече. Не знаем какво искат някои от големите играчи в целият този процес. Дали те се опитват да работят за постигането на своите конкретни цели или пък сега сме в а, нещо като временна фаза и различните сили имат за цел, например, да не се създават условия за геноцид срещу различните малцинства и групи от населението. Нямаме обаче яснота, защото Русия е велика сила и тя подкрепя режима. И има различни разминаващи се послания. Понякога идват послания, според които режима трябва да остане, според други послания трябва да се оттегли, да има избори. Ето защо се опитваме да работим в рамките на Женева с европейските правителства. Както всички вие добре знаете, ние подкрепяме хуманните каузи в Сирия. Почти 400 милиона долара сме обещали за беженците. Изградили сме болница с над 80 лекари и сестри, които да помагат. Всички тези инициативи ще станат очевидни в следващите няколко месеци и да се надяваме, че няма да ни отнеме 30 години, като 30 годишната война. Ами знаете пък за Ливан, гражданската война, колко продължи там? 18 години и нямаше решение докато противниците не седнаха на една маса и не взеха решение да си решат проблема. Благодаря. Както знаете, руското изявление съвпадна с желанието да се упражни по-голям натиск върху правителството. Господин Сола Франка. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам най-сърдечно да поздравя господин Алмур, посланиците и цялата делегация. Много е важно да се отчете важната роля на Обединените арабски емирства в стабилизирането на целия регион. Освен това, трябва да споменем вашата роля за случващото се след арабската пролет и най-вече усилията в помощ на бежанците. Мисля, господин председател, че най-важното и в обществото, и политиката, и економиката, и всички области, най-важното не е само знанието, важно е разбирането – за това и акцента трябва да падне не върху знанието, а наистина върху диалога и обмена на идеите, който би обогатил всички нас. Именно в тази връзка е моят въпрос към вас. В Европейския парламент бяха изразени и тревоги относно зачитането на правата на човека във вашата страна. Интересуваме как вашия съвет работи по този въпрос? И как може да се стигне до ползотворен диалог, така че наистина да се опознаем взаимно по-добре и да създадем по-силни връзки? Е, ясно е, че за Европейския парламент правата на човека са много важен въпрос. Ние си даваме сметка, че не можем да бъдем ментори на останалите, но за нас това е универсална ценност. Много важен въпрос, деликатен въпрос и се надявам да се сближим в това отношение. Ваше превъзходителство, благодаря ви. Знаете, че правата на човека се вписват изобщо в правата на гражданите, на всички хора, които живеят в страната ни. На последните няколко заседания обсъждаме много важен проекто закон, който ще е в допълнение на останалите. Един от първите закони, който конкретно ще защити правата на детето. Един от първите в арабските страни. Тази законодателна инициатива се разви по следния начин – някои текстове са свързани с предишното общество. Така или иначе, ние сме нови като държавна структура и знаем, че в някои части е по-важен традиционния морал, племените практики, отношенията между управляваните и управляващите. Това се отнася и до отношенията между родители и деца – но нашето общество постепенно стана по-образовано, по-сложно, появяват се нови явления и се развиват по нов начин отношенията между членовете на това общество, включително и между родителите и децата и различните класи на обществото. Различни отношения и с работниците мигранти, както и туристите, които ни посещават. Но ние се опитваме да се получим и да продължим да се развиваме. Процесът продължава. Той започна в миналото и до някъде беше и реакция на това, което се случва но бих казал, че също така е изражение на нашето постепенно съзряване от гледна точка на политиката, конституционната уредба, тъй като преди ние разчитахме на традицията, традиционния морал, традиционната система, но сега при този нов вид общество разработваме ново законодателство – което да отрази важните промени. Що се отнася до докладите за човешките права, то бих казал, че те са били полезни е, до някъде за нас през годините. Но нашето общество е простичко. Примерно при нас нямаше трафик на хора, защото нямахме чужденци. Това е едно племено общество – но когато станахме развита страна и при нас започнаха да идват множество работници мигранти, установихме, че всъщност тя ги експлуатират, с техните права се злоупотребява и понякога това се прави от други чужденци, които са дошли при нас. Не непременно от нас самите. Сформирахме различни правителствени комисии, които да проучат явлението, да се види дали това е явление, дали са изолирани случаи. И знаете как се работи, необходима е процедура, необходимо е да има законодателни промени, да се разгледат съответните практики, да се види кой експлуатира и извършва злоупотребите е, с работниците и съответно той да бъде съден и наказан. Сега по този въпрос при нас работят различни комисии и сигурно знаете, че имаме една нова комисия в съвета, която отговаря именно за правата на човека. Това ще е постоянна комисия. Не е временна. И именно тази постоянна комисия ще провежда обсъждания на проекто законите, за да се види доколко те отговарят на най-добрите практики, в най-напредналите държави в това отношение. Освен това ще се обсъждат и различни проблеми с зачитането на човешките права. Има най-различни доклади, обръща се внимание и на правата на жените. Трябва да ви кажа, че често, когато четем вашите доклади, имаме чувството, че те не се отнасят до нас, а за някаква друга страна, защото в нашата страна жените са министри, посланнички, членове на парламента, виждаме ги в университетите. Всъщност повечето от студентите във водещите ни университети са жени. И бих казал, че още бащите основатели на нашето общество са настоявали – жените да участват във всички министерства, включително в армията и полицията. Не казвам, че бащата основател не е бил консерватор в други отношения, но специално по този въпрос е бил изключително напредничав. Жените участват в бизнеса, в гражданското общество – и за това ни се струва, че когато към нас се отправят такива критики, като че ли те всъщност трябва да се отправят към някой друг. Не, че сме съвършени. Разбира се, че има множество области, в които трябва да се развиваме и да се подобряваме. Ето по отношение на пазара на труда, например, имаме два вида работници мигранти. Едните са във фабриките, а другите помагат в домовете. Домашни помощници. Освен това, през последните 10 години всички, които са били на строителната площадка, са били задължени да носят каска, имали са право на регламентирана почивка, така че да не работят тогава, когато е най-горещо и в случай на някакво оплакване тези работници могат да отнесат своята жалба към два вида съдилища – от една страна обичайната правна система, където може да се заведе дело и от друга страна специални трудови съдилища. Сега, например, възниква проблема с заплащането. Правителството настоява заплатата на работника да постъпва директно в банковата му сметка, така че работодателят да не може да забави плащането. Забави ли изплащането на заплатата, ще бъде преустановена неговата дейност. Мога да ви дам още множество подробни примери, но така или иначе вашите колеги също са ни посещавали и в бъдеще, когато ни дойдат на гости, ние ще им покажем къде живеят работниците и, както казах, Нямаме нищо против критиките. Ние не представляваме правителството, по-скоро консултираме правителството и му помагаме. Но аз описвам ситуацията такава каквато е. Много ви благодаря, ваше превъзходителство, за жалост. Времето ни е ограничено, не разполагаме с 30 години като по време на тази война, която споменахте, но така или иначе този първи контакт беше изключително ползотворен. Аз съм сигурен, че и в бъдеще отношенията ни ще се развиват и тук колегата Гимлет много ще ни помогне. Благодаря, благодаря и на заместник-председателя, госпожа Алки Байси. Благодаря на посланниците, благодаря ви.